Buenos días. Добър ден. Заемете местата си, моля. Абсолютно. Абсолютно. Eh, parece continuamos tras la reunión de coordinadores comenzamos. Нека да продължим. Ще започнем с е, точка 2 от дневния ред, приемане на дневния ред. По отношение на първата версия, която сте получили, искам да ви съобщя две промени. Първо, гласуването за запасите от треска. Това е доклада на Валеса. Това гласуване се отлага за следващото заседание, така че днес няма да се гласува. Освен това има изменение по девета точка. Протокола с Кирибати, доклада на колегата Льовин. Този протокол ще разгледаме веднага след гласуването, т.е. това ще бъде нова точка 6 т.е. незабавно след настоящата точка 6. След това имайте предвид, че по точка разни докладът на Галагер по техническите мерки вследствие на тристранната среща ще бъде представен от господин Галагер. Съгласни ли сте с тези изменения? Добре. Сега, друга бележка. Знаете, че тези изменения винаги пречат и за това ще ви кажа още веднъж, че се опитвам винаги да съдействам, доколкото ми е възможно. Искам наистина да огранича възможно най-много всички изменения в дневния ред, освен в случаите, когато има наистина сериозна нужда, която да оправдава внасянето на изменения в дневния ред. Просто не бива да свикваме да отговаряме просто на, нужди, на личните нужди на колегите, които предпочитат един час пред друг час на разглеждане. Така че ви моля все пак да отбележите това, че изменяме дневния ред единствено по абсолютно неизбежни причини или абсолютно спешни причини, защото честно казано, това много ни осложнява работата и много осложнява работата, например, спрямо комисията – по-добре е да знаем на време, наистина, по какъв дневен ред ще работим. И така, ако няма други предложения по дневния ред, ви предлагам да преминем към точка 5. 6. Es una votación, es solo una... И така, гласуване по точка 6. Гласуването ще се проведе доста бързо. Ще го направим открито с дигане на ръка възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени с погодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност от една страна и правителството на Дания и автономно правителство на Гренландия от друга. Изменения? За? Против? Въздържали се? Приема се. Кристенсен. Поздравление на господин Кристенсен. Thank Bueno, perdón, me he saltado, me he saltado el punto 3 por ir corriendo. Извинете, е, пропуснах. Наистина се опитах да вървим бързо. Пропуснах приемането на дневния ред, т.е. одобрение на протоколите от предишните заседания. Ако до края на заседанието няма никакви съображения по тях, те ще се считат за одобрени. Няма съобщение на председателя и така преминаваме към точка 9. Протокол между Европейския съюз и Кирибати. Става въпрос за първа размяна на мнения по този протокол. Госпожа Льовин, заповядайте. Заповядайте, госпожо докладчик. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Понякога Малко неудобно се получава с тези изменения на дневния ред, така че аз нямах готовност да се изкажа по този въпрос като първа точка, но ще се постарая да се справя все пак, доколкото мога. Исках да поставя някои от въпросите, които особено ме притесняват във връзка с този договор за рибарството с Кирибати. Първо, става въпрос с, за позицията на Европейския съюз по време на преговорите по отношение на зачитането на членството на Кирибати в а, а, договора НАО. Те тъй наречения договор за сътрудничество в областта на рибарството. През 2010 година в декларацията, където Кирибати заедно с 10 други държави от Тихоокеанския басейн е поела ангажименти по отношение на размера на риболовните съдове. Да поясня контекста за тези договори а, в Тихия океан и как стоят нещата в, а, а, в този географски регион. Десете страни, които са подписали декларацията, са от най-неразвитите страни. 1992 година те успешно сключва договор за сътрудничество с, във връзка с единствения им на практика природен ресурс, а именно морето и са страни по тъй наречения договор от Науро. Тези 14 милиона квадратни километра са акваториалните води на тези 8 островни държави и там се е, улавя 30% от улов, улова на рибатон в света и особено ивичестият вечестият тон. Това са малки държави, раз, намират се в една огромна територия с големи затруднения за предвиждане между островите. И въпреки всичко това, те успяват да въведат един регионален подход към управлението на единствения си економически актив, а именно рибата в този регион. Сега по отношение на Кирибати, там има 100 000 души население, 34 са общо островите, от които 21 са населени. БВП е сред най-низките на държавите от региона. Това е най-бедната страна в Тихоокеанския басейн. 34% от държавните приходи идват лицензи е, за риболов е, с е, трети страни Япония, Южна Корея и преработвателни фирми в Еквадор и Салвадор. Съединените щати имат договор за риболова на регионална нива, т.е. те не водят по-отделно преговори с всяка от островните страни, а са сключили многостранен договор с всички държави, които споделят тези запаси от рибатон, които мигрират там. макар в стратегията за сътрудничество на Европейския съюз да не се включват конкретно рибното стопанство, но има споразумение с тези държави, което е малко странно. Държавата Кирибати иска да изнася масла от рибатон – за Европейския съюз. Води се преговори за, економич... за договор за економическо сътрудничество, за да се замени, а, заменят разпоредбите от а, договора в Котано. Искам да кажа, че Кирибати е много малка дър... островна държава, много уязвима. Тя успешно договаря и образува стабилен алианс с други малки островни държави, подписали договора от Науро. Европейския съюз с една дума отказва да води преговорите на регионално ниво с тези страни. Напротив, ако си спомняте, като членове на тази комисия, договора с Микронезия бе отхвърлен от Конгреса на Микронезия. Защо? Защото микронезийците искаха да, зач... да зачитат схемата, договорена с останалите 10 страни по договора от Котану по отношение на размера на риболовните съдове и затварянето на риболовни участъци в открито море. Европейския съюз настоя договора да се основава на тонаж, а не на дни на риболовни кораби в море. между другото, Микронезия и Европейския съюз са страни по общи световни международни договори. Така Микронезия отказа. Сега Европейския съюз договори а, това положение с а, Кирибати. Кирибати подписа, това го признавам. Исках обаче да поставя на вниманието на комисията факта, че това поражда конфликти и напрежения в региона. Преди няколко месеца излезе една статия в регионален вестник, А, там страните от договора от Науро, председателя на тази организация, се изказва изключително остро за това как Европейския съюз се възползва от своята тежест и влияние в региона, за да разцепи страните по договора от Науро. И вместо да демонстрира воля за водене на регионални преговори, което между другото Европейския съюз прави, когато става въпрос за договорите за економическо партньорство. Тук Европейския съюз предпочита да води преговори с тези малки островни държави е, по-отделно. Очевидно, тези страни са е, особено заинтересовани от е, приходите, които получават от е, чуждестранните договори за риболов. Те зависят също от донорска помощ за развитие и договор за економическо партньорство. За мен всичко това сочи едно силно разминаване в подходите. Когато говорим за политиката на Европейския съюз за развитие, ние насърчаваме регионалния подход и договорът за економическо партньорство също се договаря на такава основа, докато продължава практиката договорите за сътрудничество в риболова да се договарят по-отделно на двустранна основа. Този договор още стои не е сключен. Доколкото ме осведомиха, страните от договора на РУ твърдят, че тези малки страни се опитват да се обединят, за да могат да имат по-силна позиция, водейки преговори с Европейския съюз, което между другото е 27 много високо развити държави и с много по-силна позиция, когато се водят преговори във всички отношения. И така, Докладът за оценка на договора с Кирибати също подчертава тези несъответствия в подхода. Казва се, че е малко странно, че Европейския съюз не се не подхожда по един и същи начин при преговорите на договорите за економическо партньорство и за сътрудничество в областта на риболова. Това е един от проблемите, не само за мен комисията по рибарство трябва да си дава сметка за този а, дебат, който сега е много оживен а, и разгорещен в а, Пасифика. И а, ходихме при няколко месеца с един колега на а, среща с представители и, и те смятат, че Европейския съюз иска да а, раздроби а, тяхната а, общност на държави, които заедно се опитват да контролират този ресурс. Както знаете, целият регион там, където може да се лови рибатон е в юрисдикцията на тези малки страни на 95%, 98% даже. 100% е вярно, че там усещането е, че идва Европейския съюз и разбива този съюз използва своята тежест, когато става въпрос за търговски споразумения и помощ за развитие, за да а, се разбие съюза между тези малки страни. Същия проблем а, в момента се разгръща и по отношение на Соломоновите острови. И така искам да чуя, колеги, какво мислите по този въпрос. Други въпроси, които също а, съм подчертала, се отнасят за различни видове ограничения за младите екземпляри, заплашени от изчезване видове акули и така нататък. подчертава се необходимостта да се включи протокол ФАД, което не е направено, което е голям пропуск и също така други неща, като например този протокол включва корабите с повърхностни парагади. Те се споменават в протокола за разходите, но като че ли има разминаване по отношение на економическите бюджетни ограничения на Европейския съюз, т.е. включва се нещо, което не се използва аз не съм убедена, че и в бъдеще ще се използват. Може би комисията може да ме увери в противното. Това са основните проблеми, е, според мен, по, този, е, по това споразумение. Благодаря. Благодаря. Госпожа Фрага поиска думата. Бих искала да кажа, че госпожа Льовин добре постави проблема и да кажа, че аз бях първи докладчик по темата за отношенията с Кирибати и когато подготвях този доклад, наистина с право поставихме ударението върху регионалния аспект. И като говоря за регионален аспект, нямаше специфика, свързана непременно с рибата, но а, ставаше въпрос и за много други аспекти, а именно развитието. Развитието, което в крайна сметка инвестира много средства в този регион. Не сме инвестирали в рибното стопанство. Малкото, което правим в рибното стопанство е благодарение именно на това споразумение. И за това се надявам, че и комисията ще го потвърди. Нека да променим отношението си. Нека комисията разбере, че ако всеки тегли чергата към себе си, и всеки действа изолирано. В крайна сметка постигаме някаква противоречива политика. Видяхме го също с е, Гвинея. Така че трябва да се отчитат и много различни аспекти и е крайно време комисията да промени посоката на действие. Аз ще бъда докладчик по Тихия океан и се надявам, че за в бъдеще в е, областта на рибарството наистина ще поставим ударението върху регионалните аспекти, така както правят и щатите, в рамките на WCPFC за цялата зона, за да се избегнат всички проблеми при индивидуално действие. Но все пак нека кажа, че не съм напълно съгласна с госпожа Льовин, когато казва, че е, тези държави съхраняват е, някакъв ресурс в зона, която съсредоточава по-голямата част от миграционните видове. Е, тук не съм съгласна, защото Съюза тук има четири кораба, а, а други а, е, държави имат по 45, така че не могат да ни опрекват, че сме действали зле. Региона дори признава, че Европейския съюз е, защитава прозрачността и следваме желанието наистина е, да се въведат мерки срещу ННН риболова. Всички признават това. Какво трябва да се направи в тези държави? Трябва отношенията наистина да бъдат подведени под регионалното развитие и възоснова на това да изискваме прозрачност, защото това не е така в момента. Говори се за Науро. Но системата е такава, че сега се продават риболовни дни. И в крайна сметка не знаем точно как функционират тези дни, тези рейсове в морето. Става въпрос за някакви 6000 евро на риболовен ден, без никакъв контрол обаче. И се оказва, че има сериозни последици върху запасите в този регион. Не нашите четири кораба променят е, нещата във всеки случай. Така че за това споразумение с Кирибати е, е възможно най-доброто, защото става въпрос за това да се разреши на тези четири кораба да е, упражняват улов в този регион. Значи казва се, че това споразумение не е лошо, препоръчва се удължаването на срока му. И когато говорим за разход полза за Европейския съюз, няма кой знае каква промяна, но разходите се засилват за корабособствениците. Няколко цифри мога да ви дам. Преди това за а, корабите с а, гъргари се е плащало три пъти по-малко, дори четири пъти по-малко. Така че корабособствениците наистина ще бъдат силно ограничени. А за Кирибати ползата е съществена. Както каза госпожа Лювен, в рамките на регионалните споразумения, както са щатите, могат да се направят наистина положителни неща за този регион. И то положителни не само за района, но и за Европейския съюз така както става с щатите или с други е, държави, които са подписали споразумения с е, държавите в този регион. Съгласни сме наистина да се постави ударение върху регионалното развитие. Това е и стратегията на комисията, но споразумението с Кирибати е напълно рентабилно за четвърте кораба, които са там на място, но също така и много рентабилно за Кирибати. Нямам какво повече да добавя. Председателят. Следващия оратор. Аз също споделям казаното тук и съм съгласен с това за в бъдеще споразумението ни да бъде регионално. Мисля, че в момента то не е такова и сме изправени пред риск от известен вакуум. Защото споразумението с Кирибати не е въпрос на каприз. Споразумението с Кирибати е, е едно от първите подписани споразумения с Тихоокеански острови от 2003 насам. Това е много важно в рамките на отношенията с Кирибати, но продължаването на действието му представлява наистина економическо значение – Съществува стратегически документ е, по развитието на Кирибати и ми се струва, че е, риболовния аспект трябва да се разглежда в рамките на нещо по-общо. Видяхме, че от 2003 насам е имало три споразумения и представеното споразумение наистина създава възможности за сериозно финансово съдействие, доста по-голямо, стигаме до 1 725 хиляди, така че увеличението е значително. Отрасълът не е против подписването на споразумението и затова ми се струва, че всичко това е положително. Възможностите за риболов ще могат да продължат, няма да има промеждутък, така че ще можем да продължим улова на риба според споразумението с тази държава. Така че е добре наистина да имаме такива споразумения от регионален тип, но това не бива да представлява някаква пречка за днешното ни споразумение. Благодаря. Госпожо Льовин, искате ли думата отново? Отново не. Комисията, заповядайте. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председателю. Благодаря на госпожа Лювин за изложението, защото наистина тя представи много добре характеристиките и е, залога за това споразумение с Кирибати и изобщо с района. Първо, дали можехме да договаряме споразумение на регионално равнище? Да, разглеждали сме тази възможност, но естествено, ако беше лесно и ако беше осъществимо, комисията с удоволствие щеше да го направи на регионална основа. Но нещата са малко по-сложни. Знаете, че тук става въпрос за суверенитет, дори и тези държави да са малки, островни държави, те все пак суверенни държави. И става въпрос също така за финансови въпроси. А когато опираме до финанси, всяка държава защитава интересите си и естествено дърпа чергата към себе си. Естествено, че в е, някакъв идеален свят едно такова регионално споразумение би било много добро, но това не можа да се постигне тук, но все пак напомням, че за европейския флот това е изключително важно споразумение. Вие казахте, че с подписването на такова споразумение с Кирибати, което не е в рамките на регионалното сътрудничество и което не спазва непременно разпоредбите от Науро, Европейския съюз сякаш е, се опитва да, е, да разделя. Не мисля, че трябва да гледаме на нещата така. Има известно съотношение на силите в Тихия океан, е, което е в полза на някои държави и на някои оператори. Вярно е, че присъствието на Европейския съюз в този контекст е, може да се разглежда като възпрепятстващо, защото поема различна посока от тази на други оператори в региона. Но във всички регионални инстанции, като WCP, FC или в двустранните отношения също, ние винаги сме насърчавали е, устойчивата експлоатация на ресурсите, на морските ресурси, на рибните ресурси в този регион. И точно по тази причина ние се противопоставихме на системата ВДС, а именно плащането на риболовни дни, защото това е система, която се основава на усилието и не е устойчива система. До доказване на обратното, тази система наистина не работи добре и не е доказала ползата си. Освен това, това е доста нелогична система а, при изчисляването на тези риболовни дни. А, и така смятам, че Европейския съюз все пак е, е отговорен партньор в региона, отговорен партньор, защото е, допринася за развитието на тази държава и на другите държави в региона. И трябва също така да се припомни, така както и госпожа Фрага каза, че ние в крайна сметка разполагаме само с 4 кораба за улов на рибатон с гъргър и няколко кораба за рибатон, така че това е абсолютно несравнимо с флотилиите на Тайван или на Штатите. Следователно, нашето влияние върху ресурса е естествено много по-слабо. Но споразумението е много важно за корабите, които действат в този регион – и точно за това се съгласихме да платим известна цена. И мисля, че в крайна сметка всичко това е положително за Кирибати, защото финансовото ни съдействие е доста увеличено за да бъдем в хармония с наблюдаваните, наблюдавания улов през последните години. Корабособствениците също полагат сериозни усилия при заплащането на изключителни такси в рамките на това споразумение. И последно, по това, което казахте, госпож, госпожо Лювин, за съсредоточаването на рибни запаси. Това е тема, която трябва да се разгледа в регионален аспект. Съгласни сме с това. А що се отнася до тази тема в рамките на споразумението с Кирибати, нека да напомня, че става въпрос най-вече за големия тон, а това е 2% от европейския улов в изключителната економическа зона на Кирибати. Наистина трябва да се дискутира въпроса, но все пак това не е най-същественият момент в рамките на това договаряно в момента споразумение между Кирибати и Европейския съюз. Благодаря. Благодаря и накрая, госпожа Лювин, още веднъж. Благодаря ви, колеги забележките и коментарите. Много се радвам, а, че сме постигнали политически консенсус по отношение на регионалния ни подход към района. Благодаря ви за подкрепата в това отношение. Все още имам въпроси към комисията, на които не чух отговор. Странно е да се твърди, че Кирибати е, ще брани собствените си е, интереси. Е, по отношение на микронезийското споразумение, парламентарната комисия не подкрепи регионалния подход. Микронезия, всъщност настояваща Европейския съюз да спазва споразумението, оригинално споразумение от 2010 година. Та искам да ви питам какво става с споразуменията с Соломоновите е, острови, каква е, каква е подхода на Европейската комисия. Кирибати е, е, се намира в най-голямата изключителна економическа е, зона. Нещата са много разделени в района и положението е доста сериозно. Опитваме се да омалуважим, да намалим ролята на някои от застрашените видове да, добре, 2% има сейнери, но 50% от, е, е, от е, риболова са свободно плаващи риби. Is... И а, много от риболова е насочен към ивичестия тон. А, нямаме план за устройствата за привличане на риба. А, да, Европейския съюз трябва да да прави своя избор. WCPFC вече е, избра е, схема за кораби. Понякога, естествено, че можем да се позовем на решенията на CPFC и да не се занимаваме повече, ако това ни е подхода. Предния път, когато говорихме по протокола, споменах, че става въпрос за е, 50, над 50 хиляди прилов на акула в червения списък. После жълтоперестия тон също е обект на свръхолов. А, има сериозен а, улов на а, млади екземпляри а, при тона, така че а, е, а, е, трябва, трябва да се регламентира броя устройства за привличане на риба на а, кораб. Корабите са големи. Те могат да си поставят, да си залагат колкото искат устройства. И това се отразява върху а, върху всичките видове, включително дебелия тон. Не бива да омалуважаваме ролята на Европейския съюз. Та искам да чуя какво мисли комисията за Соломоновите острови и как, е, как да поступим, за да е, не се окаже, че разделяме, за да владееме в крайна сметка региона. Благодаря, госпожа е, Лювин. Има ли някакви други коментари? Комисията, заповядайте. Да, благодаря. Този идеален, прощавайте, регионален подход би бил идеален. Ние действително сме доста далеч от него. Мисля, че доста въпроси трябва да бъдат разисквани и уредени на регионално равнище и то в рамките на WCPFC. Тук сме съгласни. Но в настоящото положение, след като в тези регионални инстанции няма напредък, там преговорите се сблъскаха с провал, както при Соломоновите острови, така и с други държави, в Индонезия. Соломоновите острови, например, предпочитат системата с риболовните дни, а ние не приемаме това и ви обясних вече защо. Така че в настоящото положение не можем да предвидим краткосрочно подобно споразумение в областта на риболова. Сега, по въпроса за улова, искам още веднъж да напомня, че 80% от нашия улов засяга запаси, които не са свръхексплуатирани според научните становища. Госпожа Фрага, бих искала колегите да се запознаят с това, което правят САЩ, Нова Зеландия и други страни по отношение на устройствата за привличане на риба. Ползват се много голям брой устройства да напомня на госпожа Лювин, че е, групите страни, за които говорим, отхвърлиха плана за управление на устройствата за привличане на риба, предложен от ООН. И тия страни го отхвърлиха. Точно те отхвърлиха плановете за управление на устройствата за привличане на риба. Така че аз разбирам безпокойството на госпожа Лювин от гледаща на Европейския съюз, но това са страните, които отхвърлиха плана за управление. Повечето от членовете на организацията са страните, които вие споменахте. Там няма никаква прозрачност. Ние сме единствените, които отстояваме някои принципи. Аз също съм за, както и госпожа Лювин, но както казах, тези страни първи отвърлиха плана за управление на, на устройство за привличане на риба. Затова няма как да не разделяме някакси. И накрая пак госпожа Лювин за да приключим работата по тази тема. Добре, но аз не съм убедена, че именно Кирибати отказа плана за управление. Ако е, Европейския съюз е, настоява на е, схема кораб ден или на базата на общо наш, защото не можем да въведем план за управление на устройствата в протокола с Кирибати. Ако не сме успели да го постигнем в конвенцията за риболов в Западния и Централния Тих океан, защо не се опитаме да го направим в протокола? Можем да го направим на регионално ниво, можем да го включим в протоколите. Аз, аз не мога да се съглася с този довод. Благодаря. Мисля, че изчерпихме е, темата и трябва да преминем към следващата точка от дневния ред, а именно седма. Става въпрос за е, създаване на система на общността за е, предотвратяване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. През септември комисията внесе предложение, сега ще го разгледаме. Господин Ромева и Роеда е докладчик. Благодаря. Става въпрос просто за лисабонизация, привеждане в съответствие с Лисабонския договор. Това е предложението на комисията. Предлагат се някои изменения, като о, такива свързани с вида, правен инструмент, вида акт, но не се променя съдържанието, същността на регламентирането Запознах се с становището на правната служба. Съгласен съм като цяло с предложението на комисията. Сега, малко по-конкретно, комисията предлага приемането на делегирани актове, за да се дават изключения или освобождават задължения за оповестяване от страна на риболовни кораби. Инспекциите при разтоварване, операции на трети страни, схеми е, за, е, лиценз... за одобряване на някои продукти, разширяване на списъка които, на продукти, които не са включени в приложното поле на регламента, адаптиране на крайните срокове към спецификата на рибните продукти, някои транспортни разпоредби, както и норми – за одобряването на економически оператори и допълнително прецизиране на статута на одобрен економически оператор на базата на сертификации. По отношение на актовете за изпълнение, това бяха делегираните актове до сега, там също има някои, някои теми, които обаче будят известно съмнение. Да, по-скоро въпроси. Искам да задам няколко въпроса. Това са неща, не, които не са ми съвсем а, ясни. Два конкретни въпроса имам към комисията по тази тема. Първо, по регламента за незаконния и негларирания и е, е, нередовния а, риболов а, имаме списък на страни, които отказват да си сътрудничат. Аз мисля, че и някои държави членки не са особено охотни. Искам да ви питам до къде сме стигнали с този списък, кои са не толкова ангажираните страни и какво можем да очакваме от преговорите с съвета по този въпрос. Втория въпрос, и това е просто въпрос, това е свързан с друг списък, а именно списъка на корабите във връзка с нередовния риболов. Предложението на комисията в тая връзка е, е, уредено като е, актове за изпълнение, но това не ми е съвсем ясно, имам някои съмнения, така че искам да попитам дали разполагате с нова информация, която да включим Естествено, това е за сега. Естествено, ако колегите искат да добавят нещо по-конкретно, ще го отразим в доклада. Благодаря, госпожа Фрага. Два въпроса искам да зачекна. По това предложение имам някои е, някои съмнения. Първо, мерките за спешни и изваредни случаи. Аз не мисля, че те, това трябва да са актове за изпълнение, трябва да са делегирани актове. Трябва да проверим това и с, да попитаме правната служба. Също имам съмнения с шести, шеста точка, например, сертифицирането. Шести член е това. въпросът ми е следния. През септември тази година, се съгласихме да се включат нови страни в списъка на страните, които отказват да си сътрудничат с нас към Боджа, Фиджи, Панама, Шри-Ланка, например. А, на 23 октомври, доколкото си спомням, с държавите членки се обсъди този списък на страните, които отказват сътрудничество. Великобритания тогава а, всъщност а, възрази по отношение на Белиз. Това пък мен ме очуди. Някои от а, страните казаха, че трябва да се прилага 18-ти член. С други е, думи, ако не си сътрудничат тия страни, се спира вноса в Европейския съюз от тия страни. Европейския съюз отстъпи и каза, не, това не можем да го допуснем. Та искам да знам какво ще стане в крайна сметка какво е положението в момента. Регламент 1005 е, трябва да се прилага, е, но комисията е, всъщност протака нещата и дори не спазва този собствения си регламент. Та може ли комисията, комисията да обясни какво възнамерява да прави с страните, които отказват сътрудничество? И защо комисията смята, че първа линея на 18 ти член не трябва да се прилага? Това е забраната на вноса. Искам също да знам а, докъде, докъде са стигнали нещата, какво е развитието по а, тия въпроси. Това е много сериозен въпрос. Още веднъж комисията а, не спазва собствените си правила, ми изглежда. Комисията, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на депутатите за въпросите по тия няколко теми. Два са основните въпроса. Как стоят нещата с страните, които отказват сътрудничество и от друга страна списъка на корабите, които упражняват нередовен риболов и как това ще се отрази в регламента за 3ТН. Госпожа Фрага изреди 8 страни. Комисията работи по предложение. Основният принцип, който следва и отстоява комисията, е, че това е един етап от целия процес и това е първият етап – и според основните, е, според нормите на регламента за незаконния декларирани и нерегулирания риболов, първият етап, първата мярка е именно да се уведомят страните, че могат да бъдат включени в категорията на страните, отказващи сътрудничество. По такъв начин им се дава време и възможност да започнат да си сътрудничат с а, комисията и по такъв начин да се отстрани проблемът. В течение на месец ноември комисията ще излезе с такова решение. Парламентът ще получи а, подробно описание на а, процеса и положението в момента, в който се вземе решението. Член 18 алинея, точка Г, латинско, е разпоредба, която урежда отказа на сертифицирането на улова в страни, отказващи сътрудничество. Това става в контекста на регламента за 3М не може да се прилага по отношение на това решение на комисията, защото тая разпоредба, 18 член 1 алинея Г латинско, предполага решение за определяне на страна като отказваща сътрудничество. Не сме стигнали до този етап. Защото значи сега сме на първия етап. Ще вземем първото решение за уведомяване на страните. Сега по отношение на списъка на корабите. Това беше другия въпрос към комисията, който чух. Както знаете, регламента предвижда такава възможност за създаване на списък. По отношение на правно основание, ние сме първенци в света. Аз не знам на някоя друга страна да има подобна система. Това е една нова система, новаторска система. Разполагаме с редица правни процедури, които са, трябва да се каже, доста сложни. Комисията работи по този въпрос е, и се надяваме в бъдеще да успеем да, преци... да рационализираме процедурите в тая връзка за да можем в крайна сметка да излезем с предложение за изготвяне на такъв списък. Само, че процесът ще отнеме известно време, понеже правните процедури са доста тромави, доста сложни. Но ние сме първите, първите в светова мащаб, които при, прилагат подобна система. Благодаря, господин председател. Госпожа Фрага. Казвам това, защото разполагам с информация. Моля да ме поправите, ако а, греша. 8 или 9 държави са това, за които говорим. Ако те влязат в един а, списък, а, веднага се задейства член 85 и тогава страните може да поискат забрана за вноса. И бяхме на едно съзнание, където точно това стана Когато комисията научи, че нещата се осложняват и не трябва да се меси, но аз мисля, че е, ситуацията се подобрява. А, има искане за прилагане на 18F е, и тогава може да последва, последва забрана за вноса. Не съм сигурна, но искам да опитам комисията. Става въпрос за Панама, например, и други подобни страни. Там има искане за а, корекции и Панама не е спазила изискването, но комисията ще а, поиска забрана, защото повтарям, че регламент 1005 не е приложен. Комисията се отметна. Тя каза, че а, на заседание на а, комисарите а, е стигнал до някакво решение, но после това решение не се прилага. Честно казано, просто ми омръзна. А, някои държави си направиха извода и ние трябва да се променим отношението, ако искаме да се облагодетелстваме от сътрудничество областта на рибарството. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уверявам ви, че Европейската комисия приема съвсем на сериозно спазването на регламентите на Съюза. Този първи списък, така да се каже, на държави, които ще получат уведомление, е първа стъпка – ако мога така да се изразя. Това е един поетапен проект, предви, е, съгласно разпоредбите на регламента. И съвсем е, от самото начало, 2008, е ясно е заявено, че това е регламент прият е, и той е пряко свързан с изготвянето на черен списък в което е крайният етап от проекта. А, с неодавнашното приемане на регламента за микромеханизма а, тези разпоредби е, са приети. Така, комисията прилага регламента, ние действаме по въпроса, ще видите официално, ще се получат тези уведомления а, и ще има значими решения, които ще се вземат в рамките на този месец. Благодаря. Благодаря, господин Ромева. Искам да попитам колко месеца трябва да чакаме. Ако ни увидите, уверите, че ще бъде в рамките на един месец, добре. Добре. Ако няма друго, преминаваме към следващата точка. Осма. Технически контролни мерки в Скагерак и изменение на регламент 850-98 и 1342. Тук смятам, че е добре да проведем едно първоначално първоначална размяна на мнение. Давам думата на господин Хун, който е докладчик. Благодаря ви. Тук струва ми се е важно да постигнем съгласие при размяната на мнение, тъй като споразумението за следващите няколко месеца, за следващите няколко години може да се основава на променената обстановка в Скагерат. Страните от Северно море са тук. Радваме се за това. Ситуацията е следната. Научаваме, че ще продължи, ще се удължи срока на договора между Европейския съюз и Норвегия относно риболовните зони в Скагерак. времено се изменя регламент, който се отнася до държавите членки и техническите мерки, които ще се прилагат по отношение на пролива с Кагерак. Какви са изискванията, които ще трябва да се спазват. Тоест имаме две различни неща. От една страна позицията на Норвегия, това, което в собствената си политика по отношение на риболова и рибовътството твърди а, Норвегия, а именно, че трябва да се включи и обема риба, който се изкарва на суша. И от друга страна стои въпроса за изхвърляната риба. А, да не забравяме и дебатите, които ние тук провеждаме. Аз имам въпроси към комисията в качеството ми на докладчик, но е важно да разглеждаме нещата в практичен план и да се опитаме да им намираме решения. За това ще попитам дали бихме могли да поискаме от членовете на Регионалния конститутивен комитет за Северно море, които са ни гости, да им зададем въпроси. Да, казва председателя, може, но преди да продължите, бих искал да поздравя с добре дошли официално представителите на регионалният комитет консултативен съвет. Те са наши гости и част от причината да са сред нас днес е да отговорят на някои въпроси. Така, ако имате въпроси към а, а, представителите на регионалния комитет за Северно море, а, извинете, трябваше да го обявя това по-рано, да се нещо, за което се извинявам. Затова сега го обявявам. И така, ще призова господин Кун да зададе своите въпроси. Господин Уичман ще отговаря и ще пояснява, ако има някои неясноти. Извинете, господин Кун, че ви прекъснах. Моля да продължите. Да, благодаря, господин председател. Всичко това е много похвално. Тези регионални комитети а, те, а, са обединения на специалисти и представители на университетските среди, професионални рибари и представители на екологични организации, както и държавни органи. За това е важна тази възможност да се възползваме от нея, да обсъдим този въпрос, за което ви благодаря. И така, подготвяйки основния регламент, Европейската комисия използва някои данни относно изхвърления олов и, и а, частотата на изхвърляне на риба в Европа в различните региони. Между 50 и 60% от всички всичко, което се улавя, се хвърля обратно в морето. Чуде се дали това са правилни потвърдени данни. Искам да попитам представителите на регионалния комитет дали имат информация за изхвърления улов в пролива Скагерак. За нас е важно колко са риболовните съдове, които извършват а, риболов там. Комисията не може за сега да ни даде отговор на този въпрос. Е, знаем, че имаме международно наблюдение чрез а, системите за глобал, глобални системи за идентификация. Е, те трябва да ни кажат кои са корабите, които ловят риба там а, и какви са техните маршрути в протока Скагерак. Е, има и друг важен въпрос, а именно управлението на капацитета чрез инсталиране на затворени телевизионни системи за наблюдение на борда на корабите. Ще се върна на този въпрос по-късно. В член 3 а, има предложение на комисията да се предоставят а, някои изключения по отношение на размера а, и ли ако а, в а, един улов се съдържа прекалено голям брой различни видове а, риба и в колко е реалистична базата на размера на флотите, а, да се прилагат този вид изключения, защото процента на преживяемост сред върнатите обратно веднъж ловени риби трудно може да се определя, определи. Ако трудно могат да се прилагат тези мерки, това трябва да е ясно. Има и списък за корабите, който е приложен. Той трябва да се спазва. Има етап, по-етапен график с крайни а, срокове 2014-15 за различните стъпки. Имаме въпрос за това по какъв начин регионалният комитет на Северно море ще а, извършва измерване на ОДУ, ако се изваждат на суша всичко, което е ловено. А тук стои въпроса, за който вече споменах, за процента изхвърлена риба, за да не се получи така, че да се казва ние не искаме прекалено много да се уврежда а, биомасата, ще изхвърляме или обратно риба, която сме ловили, тя вече е мъртва, а ние изхвърляме обратно. И така, за размера на а, ОДО и за изхвърлянето, колко и какво се изхвърля в различните рибни участници, риб, рибни участъци, какви са а, процентите по отношение на освояване на квотата и кои, кои проценти изхвърлят, а, надхвърлят квотата. Имаме нужда от координация за системата за размяна на квоти. Стои въпроси за младите екземпляри на морски, от морските организми, въпрос поставен от комисията. Не искам да говорим за това дали предложението сега е добро или не. А, за млади екземпляри, които могат да бъдат под изискуваме размери и да не се изхвърлят обратно, а да се използва благотворителни цели. Сега става въпрос дали това са екземпляри, които могат да оцелеят и да се върнат обратно в системата за а, възпроизводство. Сега за риболовните уреди 150 мм а, око на мрежата. Експертите казват, а, че това е приемлив размер. Има едно изключение 35 мм за а, норвежкият а, лангуста. Искам да попитам какво мислят експертите за а, тези риболовни уреди. на последно място а, а, системата за електронно наблюдение от разстояние. Доколкото съм запознат, има някои наблюдения в практически план за използването на тази система в Дания. Това е една доброволна система. Ако имате риба, която а, надвишава размера, заложен в изискванията на ОДУ, може да се извършва за, запис и наблюдение на кораби а, от разстояния, които нарушават изискванията за ОДУ. А, какъв е опита в Северно море? Смятате ли експертите от регионалния комитет, че това практически може да е полезно, колко а, технологично сложна е системата чрез използване на камери от разстояние. И искам да попитам на последно място как тези технически мерки ще намерят своето финансово обезпечение и с други думи кой ще плаща за това. А, това са важни въпроси и мисля, че е особено ценно за нас да научим именно от вас нещо повече по този въпрос. Предвид а, идеята за а, пълен, пълно наблюдение на всички риболовни кораби, за което се обявява комисията. как да получим съгласието и одобрението на рибарите. Аз радвам, че имам възможност да получим отговори от представителите на консултативния комитет. Благодаря, казва председателя. Ще дам думата сега на други депутати, които искат да зададат въпроси, след това на представителите на комитета, за да отговорят. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Кун, който е докладчик. Аз съм много безпокоен по този е, въпроси. Основното е, че искаме да намалим е, изхвърлените количества, но да не забравяме, че това е законодателен акт и не бива да се претупват нещата набързо. Малко съм объркан. Предвид на това, че министърът на прехраната на Дания каза, че влизането в сила ще се отложи до 2014 година, искам да а, попитам комисията така ли е наистина. В парламента ние имаме нужда от ясни параметри, за да можем да вършим своята работа, защото в края на кращата нашите решения определят как ще се развиват нещата в бъдеще. Ако претупваме законодателството, а, ние а, не, правим неща, които са вредни за самите нас. Но тук ми се струва, че не трябва а, да се избър... избързва. Не може 2000 а, на, да чакаме да стане 31 декември, за да кажем на рибарите как ще се извършва риболова от 1 януари нататък. А сега искам да обърна внимание на членове, член 9 и 11. Правилата за норвежките риболовци не са важни риболовните съдове на Норвегия, според мен, трябва да имат право да извършват риболовна дейност съгласно същите правила, каквито се прилагат към европейските рибари, включително в Скагерак. Член първи така ли трябва да се разбира? Според мен този видеоматериал трябва да е собственост на рибарите. Това трябва да е ясно. За член трети не ми се струва много разумно в законодателен акт да а, казваме а, какви ще са а, рибните а, видове, които ще, за които ще има забрана за изхвърлянето им, още сега на първия етап а, да регулираме нещата за втория етап комисията иска да премахне схемата за измерване на километър на ден. Може ли да ни обясните, ако имаме риболовен маршрут за един и същи ден, който включва и Скагерак и Категат, дали и, и други води, дали а, ще се изважда километража само за Скагерак от общото отчитане. Също така, комисията в договорите с Норвегия иска квотна гъвкавост по отношение на видовете, които са обхванати от забраната за изхвърляне. 20% за първата година, 15 за, за следващата и след това по 10%. А, ние смятаме, че трябва да има по-голяма гъвкавост за разпределението на а, големите квоти. Министрите на Дания и Швеция се съгласиха, че трябва да има съответно разпределяне на квотите за риболовни съдове, които са под размера, който се включва в тази забрана. Искам да видя какво мисли и комисията, и комитета за Северно море. А, по, така с две думи бих казал, не бива да се претупват нещата, не бива да се бърза, защото трябва да в крайна сметка да имаме законодателство, което да действа като вдъхновение, а не като източник на объркване а, за тези, които го прилагат. Благодаря. Госпожа Лювен, благодаря, господин председател, Искам да благодаря на докладчика, както и да поздравя представителите на Регионалния консултивен съвет за Северно море, които са приели поканата да дойдат да обсъждат въпроса с нас. Съгласна съм с господин Кристенсен. Наистина сме малко объркани, когато разглеждаме този въпрос. Министъра на Дания иска отлагане на въпроса, но комисията не е решила да чака до 2014 година, така че ние трябва да продължим работата си. И сега искам да разбера докъде сме стигнали. Нека комисията ни обясни какво искаме да направим. Наистина сме объркани. Бих искала да разбера, впрочем, как министъра на Дания има намерение да въведе тези мерки за Скагерак каквато и да бъде реформата на, в областта на риболова. Всички се надяваме, че наистина ще се здобием с нова обща политика в областта на риболова, с съответната забрана за изхвърляне на риба и то още от 2014 година. Настоящото предложение, което в момента разискваме, в крайна сметка ще се е, окаже устаряло ако не го разгледаме на време. Иска ми се наистина да чуя представителите на Регионалния консултативен съвет, да чуя какво мислят те по графика и как можем ние наистина да действаме с това предложение. Сега няколко по-конкретни въпроса. Първи въпрос. В приложението на предложението на комисията фигурират видове. Там не се говори за минимален размер, а се говори за референтен размер. Какво мислите за тази промяна? Вече не се говори за минимален размер, а за референтен размер. Например, за атлантическата треска се говореше за 30 до 35 см. А това е много е, малка величина на практика не е изгодно от търговска гледна точка. И затова се обръщам към регионалния съвет. Какво искате да правите с тези 30-35 см? Иска ми се да се обсъди това, защото в Швеция, например, производители искат тази величина да бъде по-голяма, за да се избегне възможно най- добре тези риби, които не могат да отидат на пазара, изобщо да не стигат до пристанищата. Затова искам да чуя вашето мнение за този размер от 30-35 см. По-нататък, като погледнете различните видове в приложението, дали на практика е възможно в морето да се отделят тези видове, да се сортират? вместо да се изхвърлят след това. Защото е ясно, че има много видове, които се ловят едновременно в е, Северно море. Списъкът е много по-дълъг и в Норвегия всичко трябва да се разтовари на суша. За да се избегне улова на младите екземпляри, е, се въвеждат мерки в окото на мрежите – но всичко трябва да бъде разтоварено на суша, за да имаме точна представа от това какво се случва. Та, въпросът ми е следния. Какво мислите вие за приложението с видовете? Трябва ли по-дълъг списък или обратно по-ограничен списък? А сега, що се отнася до телевизионното наблюдение на риболовните съдове, Нека си припомним, че Норвегия е въвела тази мярка преди 30 години. Тогава, разбира се, не разполагахме с подобни затворени е, системи, но още преди 30 години те въведоха контролни механизми. В Европейския съюз не съществуват такива механизми и продължава огромното изхвърляне на риба. Аз разбирам в случая раздразнението на Норвегия и ми се струва, че трябва да намерим някакво съгласие, възможно най-бързо с тази държава. Министъра, отговарящ за риболова в Швеция, също би искал да действа градивно. Какво мислите за норвежкото предложение за видеонаблюдение? Благодаря. Председателят, благодаря ви много. Добре е дошъл на господин Уитман. Заповядайте, за да отговорите, господин Уитман. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, че ни поканихте. Не знам дали трябва да започна с някои предварителни бележки. Мога ли да започна с тях? Исках първо да се представим, преди да се опитам да отговоря на въпросите. Ние тук сме членове на това, което наричаме ЕКСКОМ, т.е. изпълнителния комитет на Регионалния консултативен съвет за Северно море. Дясно от мен, председател на Асоциация на рибарите в Швеция, по-нататък представител на датските рибари и те са и двамата членове на този изпълнителен комитет. В края на редичката виждате е, господин Ермансен, който е председател на Регионалния консултативен съвет за Северно море и който е специалист по Категат и Скагерак. Тук предоставям на членовете на вашата комисия карта, за да ви покажа къде се намират именно тези риболовни зони и къде са границите между Северно море и Скагерак. Както и разграничителната линия между Категат и Скагерак, защото наистина е важно да се разбере за кой точно район говорим в случая. Става въпрос за район, който е, има много голяма връзка с другите географски зони. Имате и няколко цифри на тази карта. Това са цифри, които идват от самия отрасъл, от е, рибарите, но ви дават ясна представа за величините на улова в Скагерак спрямо улова в Северно море. Това, което се каза тук е вярно. Става въпрос за споразумение. Има такова споразумение между трите скандинавски страни, подписано през ноември 2011 година. Госпожа Даманаки присъства на това подписване и тя подкрепя забраната на изхвърлянето на риба в Скагерак. С Норвегия сключихме споразумение за продължаване на преговорите и така стигнахме до официално споразумение на 4 юли за забраната на изхвърлянето на уловената риба. Комисията на 29 август представи такова предложение. То продължава да бъде валидно, то продължава да се обсъжда и както депутатите казаха, наистина и ние сме объркани, защото продължава да съществува несигурност тъй като комисията каза, че това предложение не може да бъде въведено преди 2014 година. То все още е, въжи. Държа да кажа, че ние не сме били консултирани при разработката на този текст и бяхме много изненадани от този текст. Има цяла серия от представители на различни организации, на различни държави, които нямат ясна представа от случващото се между Норвегия и Европейския съюз. Трябва да се знае също, че няма и оценка на въздействието така че ние не знаем точно какви могат да бъдат последиците. Обикновено се прави такава оценка. Според комисията тази оценка не е необходима непременно. Аз мисля, че трябва да се консултират регионалните консултативни съвети, поне за да се повдигнат някои въпроси и да се опитаме да намерим отговорите. Кой има право да лови риба в Скагерак? защото, например, Холандия има квота, Белгия има квота, Германия има квота. Освен тях, Франция и Обединеното кралство също разполагат с квоти. Те всъщност нямат квоти, но имат права на улов в Скагерак, защото за някои рибни ресурси те могат да ловят или в Северно море, или в Скагерак. Така че говорим за 7 европейски държави плюс Норвегия. Така че не само скандинавските страни са засегнати от въпроса. Това не е чисто скандинавски въпрос. Въпреки, че разбира се, трите скандинавски страни имат е, най-големите е, лицензии. За нас като консултативен орган е, ще кажа следното. Ние не мислим, че забраната за изхвърляне е абсолютното решение – и панацеята. Ако това е политическото решение, ние сме съгласни да сътрудничим, за да намерим наистина добро решение за е, рибарския отрасъл. И точно това се опитваме да направим. Повдигали сме цяла поредица от въпроси, които трябва да бъдат решени на първо време. Много ми се иска, господин председателю, да ги изброя преди обясненията ми. За първи път въведохме проект за забрана в Европейския съюз. Сега не трябва да бързаме, но просто трябва да работим добре. Защо само 15 ресурси, а не всички ресурси? Това е правилен въпрос. Ние не сме разисквали задълбочено този въпрос, продължаваме всъщност да го обсъждаме. Ако се ограничат някои рибни запаси, то това не е лошо. Но защо точно 15? Просто защото ние взехме 15-те основни запаса. Например, сайдата. Разполагам, да речем, с някакви индивидуални права, но Швеция не разполага с такива права и съответно трябва да се спре улова. Ами, нормално е в такъв случай подходът да бъде общ за тези 15 най-разпространени запаси. Например, през август не може да се лови треска. Трябва да се намери общо решение за тези общи запаси и затова сме се ограничили до тези 15 вида. Сега, за риболовните кораби, на тях има много различни условия за съхранение, именно за тези риби, които се изхвърлят риби, които се използват за други цели, а не за консумация. И така има различни условия на съхраняване. Те могат, тези, които служат за консумация, трябва да бъдат разтоварени на суша и не могат да бъдат изхвърляни. И тук сме съгласни, това е добре. Но, например, съществува риба, която е за фураж, която е за производство на рибно брашно. Не знам дали е добре в този случай да се забранява изхвърлянето, защото когато става въпрос, например, за хранителната помощ, може да ви се отговори, че вие им пробутвате храна, от която те нямат нужда. Сега по въпроса за размера. Факт е, че колкото по-голяма е една риба, толкова по-голяма е стойността на тази риба. И рибарите, естествено, биха били взети за луди, ако не се опитват да оптимизират техния улов. Ние не мислим, че трябва да създаваме пазар за младите екземпляри и че непременно тези екземпляри трябва да се продават на ниска цена. Сега, докъде сме стигнали в равнищата на изхвърляне? Еми, тези равнища са различни според различните рибни стопанства. Помислихме си, че можем да поискаме от научния съвет и ЦЕС някакви показатели, за да разберем точно какъв е обема на това изхвърляне и да видим какви мерки могат да бъдат допълнително взети, за да могат риболовните квоти да отчитат тези равнища. Но не получихме информация от тях. И не знаем дали комисията също се обръщала към ИЦЕС. Ние мислим, че в някои римни стопанства има повече изхвърляне. Говори се за 50%, може би е вярно, но може би не е. Но трябва да разберете, че ако смъртността на изхвърлената риба е по-слаба, той този показател трябва да бъде отчитан. И тук сме готови да проведем дебат. Този дебат е необходим, но той трябва да бъде подкрепен с научни данни и трябва да бъде конструктивен. Съществуват общи квоти за Северно море и Скагерак. Как можем да ги разделим? Ако изолирате Скагерак, Знаете, че рибата не познава административните граници. Съществуват квоти между за Скагерак и за Категат. Как ще ги разделим? И как ще добавите повече количества за едната зона в ущъп на другата? И след това как ще прехвърляте тези квоти година след година? Току-що чухме и такъв въпрос. И как да гарантираме тази годишна гъвкавост, за да подпомогнем именно риболовните кораби? Говори се за пълна документация, говорим за видеонаблюдение. Знаете ли, мисля, че няма да издам никаква тайна, ако кажа, че рибарите не обичат да бъдат наблюдавани. Ако искаме да ги наблюдаваме, трябва да определим условията на това наблюдение. За колко кораба става въпрос, когато говорим за Скагерак? За трите скандинавски страни, Норвегия, Швеция и Дания, около 600 кораба. 600 кораба, които трябва да бъдат оборудвани с телевизионни камери. А то това не става изведнъж. Поставя се и финансовия въпрос за оборудването и трябва да се разбере кой разполага с правата върху тези записи. Кой ще разполага с записите? Кой ще е собственикът? Проблемът също е, че когато се инсталира такава система, се изисква документация, тази документация изисква още допълнителна документация и настава бюрокрация. Защото администрацията винаги ще иска доказателствата да бъдат е, доказателства от записите. Това означава допълнителна администрация и това означава допълнително хора, които ще трябва да наблюдават всички тези филми. Така че всички тези въпроси са свързани с това оборудване. Освен това се поставя и въпроса за киловатт на ден. Е, господин Кристенсен постави този въпрос. Очевидно, трябва да избегнем такива усилия за регулиране, които да не се окажат безсмислени. И всички тези усилия трябва да бъдат ограничени до определен район. Сега, по въпроса за контрола на риболова, дали може изобщо той да бъде извършван? Възможен ли е тотален контрол? Норвегия не използва камерите. Пълния контрол означава непременно присъствие на инспектор или сравняването на тонажа на съответния флот. Какво става, когато един кораб провежда рейсове в различни райони, в Категат, в Скагерак и Северно море. Как ще провеждаме контрол, когато този кораб напуска едната зона и отива в друга зона? Там регулирането на контрола е различно. Норвегия, например, не иска и да чува за камери. Това означава ли, че норвежките кораби ще могат да ловят в други райони без камери, това означава ли, че ние, когато навлезем в норвежки води, ще трябва да изключим камерите си? Това просто става безсмислено. Не може да има два аршина и два вида контрол. Още по въпроса за научния съвет и за наблюдението на рибните ресурси. В момента разполагаме с квоти за улов и всичко трябва да бъде разтоварено на сушата. Така се поставя огромния проблем с научния съвет, защото има закъснение, свързано с приемането на научните становища. Ще ви дам пример. В северната част на Скагерак и в Северно море треската се увеличава. Или пък сайдата също се увеличава. Това означава, че ще се изпрати информация, но тази информация може да се разминава тотално с действителността, ако, например, разтоварването на суша е много по-обемно, защото а, рибарите са длъжни да разтоварят всичко на суша. И тогава трябва да се въведат спешни мерки, а не за да се възпре улова, а напротив, да се увеличи улова. Така че, наблюдението в реално време от страна на научните работници е изключително трудно. Това ще е нещо изключително деликатно. И мисля, че на равнището на взимането на решения съществува сериозна тромавост. Мисля, че регионалният подход, за да се управлява риболовното усилие ежедневно, е много по-добър. Трябва да има много тесни връзки между регионалните инстанции, например регионалните консултативни съвети и съответните държави членки и комисията. Мисля, че наистина само чрез делегирани актове ще можем да постигнем нещо тук. Това е, господин председател, Надявам се, че така накратко успях да отговоря на някои от поставените въпроси. Благодаря. Благодаря ви за тази информация и благодаря ви, че избрахте кратката версия комисията. Yes, thank you, and apologies that I was a little bit late arriving, but... Uh, Благодаря, извинявам се, че закъснях малко. Но ще почна с това, което чух, когато влязох. Става въпрос за повишаването в ОДУ ще трябва да компенсираме забраната на изхвърлянето. Вярно е. Ако се сравнят всичките улови е, спрямо квотите и има задължение за разтоварване на суша, тогава квотата трябва да се повиши. Изпратихме искане на ИЦЕС, Международния съвет за изследване на морето, но това, което те трябва да направят е да а, съберат данни. За това ще е, са им нужни около 6 месеца. Така че закъсняваме, но а, си даваме сметка, че, трябва да, че ни трябват правилните цифри. В никакъв случай не бива да се окаже, че е, не даваме достатъчно свобода за тази забрана на изхвърлянето. В принцип, е, рибарите е, имат горчив опит от първата забрана на изхвърлянето. Така че ще е, приемем е, едно от което да бъде удобно за рибарите. ако се въведе забрана на изхвърлянето, трябва да се увеличи стоеността на квотите. Но а, няма да е лесно, няма да стане бързо, ще се, трудно ще е през първата година да стане, ще се опитаме да направим всичко максимално бързо. По отношение на решението за разтоварване, трябва, трябва да следим преговорите и дискусиите за реформата. Какво, какво става, например, с риба, която не отговаря на изискванията за размер, която е по-малка? В сегашното споразумение с Кагерак казваме също, което и в предложението за реформа. А то е, че не може да се продава за употреба от човека риба с по-малък размер. Сега трябва да първо да определим какво значи риба с недостатъчен или с по-малък размер. Трябват ни референтни стойности не искаме да създаваме е, пазар на дребна риба поради ред причини. Но естествено е, това подлежи на обсъждане. Какво ще се прави с по-малката риба? Дали е по-добре да се е, подходи както Норвегия? Норвегия продава целия улов за човешка употреба. Макар, че не може на пълната цена да се продава дребната риба. Но това са дебати, които съпътстват процеса на реформа. И е, в момента мерките за Скагерак е, отразяват именно предложенията по реформата. Друг въпрос бе свързан с е, какво става а, е, с, а, е, с е, такива запаси, които попадат в Северно море е, и, и са в обхвата на решението. Сега, а, на базата на нивото на изхвърляне по Скагерак е, е, трябва да определим стойност на общия допустим улов от ДУ и да разпределим а, улова между Скагерак и Северно море. Всяко увеличение обаче е, не трябва да се експлуатира в Северно море, само в Скагерак, там където имаме забрана. Това не е, не, това не е лесно. Обаче не е лесна тази дейност. Допълнително се осложнява проблема с увеличаването на ОДУ и Скагерак и компенсацията на забра... забраната на изхвърлянето, а това е, че много, много от е, запасите се споделят с е, Норвегия. Там, където не се споделят, няма проблеми, но там, където се споделят, например, треската, трябва да се разберем с Норвегия какво ще бъде увеличението на ОДУ. Този месец започват разговорите, консултациите с е, Норвегия и ще продължат до декември, но не мога да ви кажа от сега какъв, ще е изхода от тия преговори. Разбирам, че има някакво объркване по отношение на началото, датата на началото. В регламента казваме, че, се, че ще се опитаме да въведем от 2013 година забраната на изхвърлянето, 1 януари 2013 година. Сложно е обаче да се изпълни тази цел, а, а, като си има предвид, че Международният съвет за изследване на морето а, поне 6 месеца няма да може да ни каже – как стоят нещата, но за сега поне това ни е целта 1 януари 2013 година. Сега, доколко това е реалистична дата, не знам, ще остава на вас да прецените. Камерите за наблюдение. Една година сме предвидели за кораби е, до е, не над 15 е, метра, извинявам се, за да инсталират камерите а тези, които са под 12 метра, а, имат още една година до 2013 година. 2015, извинете. А, пак има объркване и с норвежките кораби. Това е забрана на изхвърлянето, която е съгласувана с Норвегия, но това не е идентична на норвежката забрана за изхвърлянето. Тоест, съгласували сме общи правила, технически мерки. Те са общи. Е, Норвегия ще приеме е, техническите мерки по регламента за Скагерак ще е, съблюдава заблюдението на изхв... избраната за изхвърляне. Има обаче допълнителни изисквания в е, забраната, норвежката забрана. Там много от решенията зависят от норвежките е, рибари и риболовни кораби. Е, рибарят е, преценява дали една риба може да оцелее. Ако прецени, че може да оцелее, може да я хвърли обратно. Това на нас обаче не ни харесва, не ни устройва. Бихме искали много по-подробно, по-ясно да се опише тогава, когато а, спада към условията за забраната за изхвърляне, тогава тя трябва да се разтовари на суша. Има, разбира се, изключение. Става въпрос за а, оборудване с винтери и кошове. Но има общо съгласие, има двустранно съгласие да се прилага нашата забрана за изхвърляне. Единствената област, по която не сме достигнали до съгласие, разочароващо е, но става въпрос за мерките за контрол на забраната за изхвърляне. Съгласували сме някои общи мерки, но не и конкретните мерки за прилагане на забраната за изхвърляне по Скайкерак. Така че всяка една от двете страни ще използва собствени, собствени е, мерки за контрол и прилагане. Това това а, мисля, че бяха въпросите към мен, но ако съм пропуснал нещо, с удоволствие ще отговоря и на допълнителни въпроси. Госпожа Фрага. Имам въпрос към комисията. А, да. Каза, че е готова да увеличи отду, за да компенсира загубите от, изис... от забраната за изхвърляне и че това съответства на реформите. Не, не знам доколкото съответства, доколко съответства, но комисията, е, при комисията има ли промяна на, е, пози, на мнението по отношение на изискването за изхвърлянията? Беше казала комисията, че новите изисквания за изхвърлянето няма да доведе до увеличаване на е, ОДУ. Общия допустим улов господин Кун. Като докладчик исках просто да обобщя, но да дадем пак думата на комисията. Има ли други желащи да вземат думата? Мисля, че има. Добре, накрая ще ви дам думата като на докладчик. Господин Кристенсен. Благодаря. Комисията каза, че Норвегия се е съгласила да следва същите правила. Но в същото време комисията казва, че мерките за контрол и мерките за изпълнение на забраната са такива, че всяка страна избира собствения си подход. Това означава, че не е необходимо, не е необходимо, не е задължително да има камери на норвежки кораби. после а, е, датата на влизане в сила. А, мисля, че комисията доста неточно, доста непрецизно се изказа. И подобни общи неясни е, твърдения всъщност е, будят доста безпокойство. Кога ще влязат в сила тия норми? Защото е рисковано. Единният министр може да каже, ще си отложим нещата до 2014 година, пък комисията казва, че се опитва да въведе в действие системата на 1 януари 2013 година. Тогава отрасъла е особено уязвим. Те, до кога трябва да се подготви? До 1 януари 2013 или 2014? не е възможно да работят при такива условия. Може да се окаже много недълновидно решението ни. Да прокараме е, е, предложението, да го претупаме всъщност, е, а не, а не да го обмислим. Просто не е ясно това, което казва комисията. Госпожа Томас. Да, благодаря, господин председателю. Първо бих искала да кажа, че този практически случай е много интересен. Минаваме от големите теории, и големите принципи е, към практическите казуси. Това се вижда по много е, теми. Първо, въпроса за контрола – и значението за хармонизацията. Ако искаме да проведем реформа, ако искаме цялото това регулиране да бъде източник на конфликти и, и проблеми и по-нататък, е абсолютно необходимо всички тези, които практикуват, а именно всички професионалисти, всички оператори в един и същи регион, в различните стопанства, всички да бъдат подложени на едни и същи правила, защото иначе наистина ще има проблеми и напрежение. Бих казала, че обясненията на комисията даже са доста по обезпокоителни, отколкото това, което очаквах. Правилото явно е съвсем различно. От една страна имате преценка на рибаря, а в други случаи няма такава. А, същото е и с правилото за камерите. И в крайна сметка, май по нито един от въпросите, правилата няма да са еднакви. Втори проблем. ОДУ и изхвърлянето. Тук ще се присъединя към казаното от господин Кристенсен – Всъщност, по мое мнение, ако добре съм разбрала, има все пак някакво е, съвпадане във времето между реформата на ОПОР и е, въвеждането на тези мерки. Въпреки това, което казва комисията. Според мен тук основният показател трябва да бъде е, максимално устойчивия улов. А в случая това изчезва в полза на критерия изхвърляне. И това е жалко, защото и експертите от е, регионалния съвет ни го казаха. И ето тук се намесва вече и третия въпрос. Ако искаме да постигнем някакъв успех, трябва наистина да поработим сериозно и да не бързаме. Тоест, трябва да планираме във времето, според това, което е възможно да направим, според показателите смъртност или степента на оцеляване на съответните видове и съответно според рибните стопанства. Това също се каза. Тук в комисията много често го говорим, че рибните стопанства нямат еднакви проблеми спрямо въпроса за изхвърлянето. Тук също нещата не са достатъчно ясни. И накрая, и мисля, че наистина е много важно, и то се усеща в цялата дискусия, и, и според мен ще се усети и при други споразумения, въпроса за регионализацията – преди малко стана въпрос за регионализацията и за Тихия океан. Този въпрос е от съществено значение, защото позволява наистина хармонизирането на контрола, хармонизирането на подходите, защото позволява различните рибни стопанства да оперират в един и същи регион с едни и същи ефективни правила защото, разбира се, по зони нещата са различни. И сега съм много изненадана. Искам и се комисията да реагира на това. Ако наистина не е имало никаква консултация с регионалния консултативен съвет, това е много отрицателно, много изненадващо и за в бъдеще не бива да става така. Благодаря. Gracias, señora Rodus. Ja, ich kann mich den Worten meiner Kollegin Госпожа Радос, да, аз съм съгласна с преждеговорившия. Аз отговарях за основния регламент. Съм много разочарована, защото според мен предложението на комисията казва, че от 1 януари 2004 трябва да се въведе забраната за изхвърляне за всички видове. Най-кратки срокове това поражда доста насоки, доста надежди по отношение на регламента за Скагерак. Един вид това е пилотна задача. Може ли там да се въведе? Може би нещо не ми е ясно, но аз доколкото разбрах, сътрудничество с регионалните комитети вървят доста зле. Те смятат, че комисията не ги въвлича в процеса в достатъчна степен. Освен това няма данни за готовността да се въведе изискването от 1 януари 2003 изобщо, 2013 изобщо за кого може това да бъде приемливо решение. Няма разумно решение за мигра... мигриращите видове. Няма възможност за практическо прилагане на мониторинга. Норвегия и други държави сами себе си ще наблюдават. Що се отнася до забраната на изхвърлянето, проследяването на спазването трябва да се прави еднакво за всички. Искам по някакъв начин да ми се отговори какво ще правим по този въпрос, тъй нареченият основен регламент, защото мисля, че този тъй наречен пилотен проект е просто съшит с бели конци и това страшно ме разочарова. Благодаря, госпожа Льовен. Да, аз съм съгласна с, с колегата и аз съм страшно разочарована от тази процедура, защото отначало имаше позитивни нагласи. Първо, а, поне когато са, се заговори за този въпрос през 2011 година. Сега се казва, че сме се забавили, няма проведени консултации с регионалните а, комитети и накрая какво натиска се аварийната спирачка. Нещо тук се обърка по отношение на а, политическата воля на съответните министри, отговарящи за риболове, или политическата воля на комисията. Не знам. но мен ми се щеше забраната да се въведе по рано и да е по-обоснована, а не както е сега. И сега искам тези въпроси, отправям ги към комисията и комисията ми казва, да, за сега а, остава а, дата 1 януари 2013. Какво чакаме? Какво послание от кой орган ще смени датата? Парламента ли трябва да подскаже нова дата? Как ще задвижим нещата? Сега все едно сме абсолютно дезориентирани. По какъв начин ще започнем реформите, е, за да въведем тази забрана за изхвърлянето. Изглежда всичко е доста трудно. Искам да коментирам и още нещо, което е отправено към колегите, е, представители на регионалния комитет. Не знам дали е, се занимавате с всички въпроси. Този въпрос е, е, за минималния размер за опазване на вида. Никой не иска да използва квотата си за малките рибки. Но защо ние трябва да приемаме такъв размер при оценяването на големината на рибата, защото иначе се създава риск за оцеляването на вида. Значи, според мен е по-добре да увеличаваме а, размера на окото на, на мрежда, за да не се хващат тези дребни риби по принцип. За разликите в а, правилата. Правилата ни така и така са много различни. Сега малко ги сближаваме. Не искаме а, покрай а, сухото да гори и суровото. А днес имаме много различни системи по отношение на правилата. Е, искам да кажа, да, сближаваме ги. този аргумент не е много убедителен. Е, сега госпожа Фриша също говори за допълнителни квоти. Дали комисията е променила мнението си? Аз не съм разбрала дали има някаква допълнителна теза, защото как ще постигнем целта по отношение на изхвърлянето за увеличаване на устойчивостта на, на рибните стопанства? Това някак си са усилия в разнопосочни насоки. Благодаря ви, комисията. Да ни осветли. Да, благодаря първо за увеличението на ОДО. На ОДО. Изобщо въпроса за ОДО а, но малко а, обърква нещата, защото той означава всъщност а, обща допустим улов, а не общо а, допустимо количество за разтоварване. Ако се спазва изискването по отношение на улова, може да имате в също, същото количество улов, но по-малък процент на а, смъртност. Трябва да избягваме използването на объркващи или различни термини. Искаме а, да се увеличи изискването за максималният устойчив улов, за да може да а, се постигне по-голям размер на разтоварваната риба без увеличаване на а, е изхвърлената риба. Ние имаме а, оценъчни стойности за изхвърлените риби, които след това се приспадат. Но въпросът е, че след като стигне квотата а, за а, разтоварване, рибарите ще а, продължат а, да ловят а, риба и а, и след това ще трябва да се увеличава квотата им за изхвърляне. Ние искаме това да се прекрати. Можете да а, разтоварвате толкова колкото ловите, но искаме да се а, е, намали процента на смъртността на рибите. А, тоест има смут, има объркване между това какво значи улов и какво значи разтоварено количество а, имаме изисквания, а, които трябва да влязат си от 2013 година. Но ние можем да направим само това, което е разумно. Частично искам да кажа техническите а, мерки да направим така, че на първо място да не хващаме дребна риба. Това е предложение, което засилва селективността и намалява улова на нежелани видове в Скагерак. Що се отнася до тази забрана, нищо няма да пречи на съответните държави да приемат национални мерки за въвеждане на тези технически мерки, насочени към повишаване на селективността и намаляване на изхвърлянето. Проблемът с графика е съвсем реален. Комисията също е много разочарована, защото като че ли ще имаме затруднения за да спазим а, желаните дати за 2013 година. Проблемът е, че е много трудно да се въведе начин за а, наблюдение на изхранване. Всъщност на средата на Земята ще трябва да определиме нови а, ОДО и след това пропорционално да смятаме по какъв начин трябва да се променят а, стойностите, които са е, заложени за втората част от периода. Трудно е да се е, прецени каква част от е, разчетите вече са освоени, за да можем да го променим. А, това, което искаме да не допуснем е отлагане до 2014, защото това наистина би било разочароващо. Но прави сте, рибарите трябва да знаят какво става 2014 година. Аз а, Разбирам, че датската администрация по Риболова вече излязла с съобщение пред медиите, заявяваща, че няма да има въвеждане на забраната за изхвърляне с 2014 година. Комисията прави всичко възможно, за да влезе нещо в сила преди 2013 година, но не е реалистично е, да отлагаме нещата, защото това е много трудно. Част от регламента обаче може да влезе в сила 2013 година, именно техническите мерки. Що се отнася до мерките за контрол, комисията, както казах, много се разочарова, че Норвегия, е, с Норвегия не е, можа да се получи съгласуване на мерките за контрол. Може накрая да се окаже, че а, нашата забрана за изхвърляне ще се контролира по-добре нейното прилагане, отколкото тази на Норвегия. Години наред, а, обаче Норвегия а, ни призовава да бъдем по-активни. Хубаво ще бъде сега и ние да направим нещо, с което да им поведем. А, мерките може да намираме, че някои от тях не са най-удачните за контрола а, на изхвърлянето от страна на Норвегия, но това не, не трябва да ни спира нас да прилагаме нашите мерки, защото ако искаме забрана върху изхвърлянето, трябва да го прилагаме както трябва за срещата с Международния съвет за изследване на моретата. Аз поне участвах, когато се събрахме и с регионалния комитет. Продължението не беше много в завършен вид. Може би това има предвид регионалния комитет. Имахме сериозна работа в работни групи с Норвегия през миналите две години аз проверявах лично, там участваха и представители на европейската индустрия. Те са много обезпокоени, аз ги разбирам, че има затруднения с процедурата. Техният принос беше много конструктивен и е взет предвид в досегашното предложение. Тоест може да а, е имало някои проблеми с комуникацията с регионалните комитети, но промишлеността, отрасъла активно участваха а, в технически работни групи, а, на които се е, разработи основата на сегашното предложение. Последствие също смятам, че ако има проблемите, трябва да се обсъдят с, с регионалния комитет, но не бива да се пребързва. Норвегия отмени договор за достъп до Скагерак. Тя иска да е сигурна, че ловуващите риболовни съдове ще спазват нейните правила, а не тези на държавата, по чието флаг плават. И затова е непременно необходимо да намерим решение. Трябва да имаме общи правила с Норвегия. Това е спешен въпрос, защото договора вече изтече. И вместо да казваме, че трябва да чакаме всичко до пълната реформа, трябва да разглеждаме, може би, този случай като повод да се опитаме да пробваме забраната за изхвърляне. Това е фундаментална промяна в нашата политика. Не е лека работа. Много неща ще трябва да се изпробват, съмнено ще има грешки и ние ще си направим нужните полки от тях но мисля, че никога няма да а, почнем, ако чакаме всичко да бъде а, идеално а, подготвено и готово. Трябва да натрупаме опит. И опита, който ще съберем а, в а, Скагерак, ще бъде изключително оценен за разширяване на дебата или за въвеждането на забрана за изхвърляне в други области. Аз съм сигурен, че решенията, които ще постигнем в различните области, ще се опират на регионално сътрудничество с въвеждането на регионални забрани за решаването на регионални проблеми. Според мен това трябва да се разглежда като една възможност да направим първите крачки. Имаме проблем и ние се стремим да го решим а, чрез тази забрана. Решението може да не е идеално, но стремеше да се подобрят а, риболовните практики за в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Сега ще помоля господин Уитман да вземе думата. Просто за няколко кратки а, коментара. Благодаря, господин председателю. Няколко съвсем кратки бележки. Да, действително имаше техническа група. Тук комисията е права. В тази група консултативния съвет присъстваше. Но тази техническа група обединяваше не представителите на консултативния съвет, а представителите на отрасъла – Съответно, не беше гарантирано достатъчно добре представителството. И нещата трябва да се разграничат. Да, наистина присъствали сме, но официално не сме консултирани. Нямало е допитване до положението в Скагерак – Опитвам се днес да предоставя мнението на различните членове на консултативния съвет. Трябва да знаете също, че една трета от този консултативен съвет се образува от неправителствените организации, а те не участваха изобщо в разработването на това предложение. Така че аз съжалявам точно за това. Съжалявам, че е, не са представени всички. Сега по самите правила. Тук има предложение пред, как да ги нарека, два различни члена на, е, на две различни страни. От една страна Европейския съюз, от друга страна Норвегия. И се остава впечатление, че ще минем от 90 на 120 мм размер на окото. Представителите на рибарите са участвали при изработването на техническите е, мерки ние в консултативния съвет винаги сме на разположение на генерална дирекция в комисията, когато тя иска да се допита до нас. Но не можем да продължаваме да работим, ако мнозинството от работата се разработва извън е, нас и без нашето познание. Благодаря, каза председателят господин Кун за заключение. Първо бих искал да благодаря на Регионалния консултативен съвет и лично на господин Уитман за това, че взе думата. За нас, парламентаристи, е от съществено значение да получаваме данни от самия отрасъл, особено когато става въпрос за технически мерки, защото трябва да знаем как те могат да бъдат въведени на практика. Затова поздравявам присъствието на Консултативния съвет тук. Но отправям критика към комисията – Това е споразумение, което изтича и в крайна сметка 5 минути преди крайния срок се налага да въведем в действие предложенията на комисията без никаква възможна дискусия. Тук сме под напрежение, под натиска на графика и тук сме съгласни с Регионалния консултативен съвет – тук приемаме неща, които е, в крайна сметка ще имат последици за следващите 15-20 години, може би, и това е неприемливо. Ако продължаваме да е, работим така с е, нашите общи политики, не трябва да се очудваме после, че гражданите отхвърлят тези наши политики. Ако въведем една такава забрана, какво ще се случи с разтоварената риба? В крайна сметка нищо не е уредено. И тук се каза ясно е, и от колегите, и от е, консултативния съвет. В момента сме в пълен мрак. Определяме някаква крайна дата, 1 януари 2013, готово, претеглено, продадено. Норвежците ни казват, ние няма да го приемем, освен ако има пълно разтоварване на суша, обаче не искаме наблюдение и продължаваме да работим както преди това. И продължаваме да държим на самостоятелността си. Това не е европейска риболовна политика. И за това ще бъда твърде ясен. Ние просто трябва да разберем ясно какви са рамките на бъдещата обща политика в областта на риболова. Така че, колеги, нека си зададем въпроса. Какво ще стане, когато на 1 януари 2013 година няма да разполагаме с договорено споразумение с Норвегия? Какво ще се случи? Ще спрем просто улова на риба. Вече може би няма да можем да ловим херинга, няма да можем да ловим треска, няма да можем да ловим а, а, шпрат. Не ни се дава отговор на този въпрос. Това просто да ни поставите под натиск не е достатъчно. Вие, дами и господа парламентаристи, трябва да се допитвате все повече до консултативните съвети, за да може наистина нашата риболовна политика за бъдеще да бъде по-надежна. Можем, разбира се, да дискутираме по контролните механизми, това е ясно, но има два съществени момента. От една страна разтоварването на суши, от друга страна контрола, както и размера на окото на мрежите. от една страна имате нужда от квоти, от размер на окото, имате нужда от разтоварване на суша, имате нужда от контрол – и ето по този начин всъщност можем да създадем политиката. А тук ние се опитваме да регулираме абсолютно всичко. Минималния размер на всяка една рибка. Дали трябва да се изхвърли, дали не може да се изхвърли във водата. Най-древният детайл. Дали в крайна сметка тази риба ще отиде за консумация от животни. Всичко трябвало да влезе в регламента. Не, не бива. Не бива ние да разискваме тук такива подробности, защото по този начин забравяме същественото забравяме онова, което създава наистина общата политика за риболова. Така че, моля ви, нека да не позволяваме на комисията да ни поставя под такъв натиск и трябва да създадем по-прости правила, които да бъдат приемливи, надежни. Често в преговорите говорим за синята котия, говорим за електронното табло, в крайна сметка ние знаем много добре къде се намират корабите, познаваме техните рейсове, познаваме маршрутите, знаем какво лови. Съществуват е, навигационни системи, съществуват уведомления от е, самите е, рибари. Всичко това е проследяемо. А сега искаме да слагаме камери на борда. Това е някакъв връх. И сега ще трябва наистина да дискутираме тук между парламентаристи какво можем да мислим за това. Госпожа Родос го каза също. Това е прецедент, който ще има последици върху основния регламент 1005. Споразумението за Скагерак е, е пилотно споразумение и представлява риск риск да потопи целият основен регламент. Така че е, наистина мисля, че сме изправени пред сериозен риск от провал. Благодаря. Председателят, благодаря и е, специални благодарности за представителите на Регионалния консултативен съвет. Е, благодарности и за преводачите. Прекъсваме заседанието и продължаваме в 15 часа.